the data and results we have with the members of the committee and whoever may be interested. Thank you. Herzlichen Dank. Dann kommen wir jetzt als Letzte in der Runde zu Frau Dr. Helen Xantaki, Director of the Sir William Dale Center for Legislative Studies at the Institute of Advanced Legal Studies in London. Bitte schön, Sie haben das Wort.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 a common concept of effectiveness is something that we need to pursue. And I'm afraid, with all the difficulties that, of course, fall on your shoulders, it still is the European Parliament's mandate to push it forward. Thank you. Danke. Wir tun unser Bestes. Es reicht aber nicht immer, wie wir selbst wissen. Gut, dann können wir diese Anhörung abschließen.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 wie etwa zum Beispiel die Frage, was muss alles raus und was kann sinnvollerweise drinnen bleiben. Äh, äh, das ist wahrscheinlich da in diesem Bereich unsere Hauptaufgabe. Basta. Danke, Herr Kollege Stojanov. Благодаря, господин председателю. Преди някъде около година аз участвах заедно с група депутати от Българския национален парламент, от моята партия, в изработването на един проект за законодателство в България относно именно регулацията на, може по-общо казано, кредитния сектор. И тогава множество експерти и представители на банките обвиниха моята партия в това, че ние сме едва ли не врагове на пазарната економика с предложенията за регулации, които ние предложихме тогава. Само, че сега, днес аз от устата на госпожата докладчик, госпожа Тайн, чух доста от нещата, които ние всъщност предложихме тогава на национално ниво да бъдат при, приложени в България. А, госпожа докладчика е от групата на либералите, които така общо взето защитават пазарната економика и доколкото знам тяхната теза е за разширяването на пазарната економика, така че а, аз споделям множество от нещата, които бяха казани тук в момента и съм участвал в разработването на законопроект именно с такава насоченост и определено подкрепям идеята още да се сложи регламентация, тъй като а, в, а, в областта на потребителския кредит действително законодателството отиде доста по-далеч. Имаме на лице директива. Тя е транспонирана, поне със сигурност в моята страна мога да го кажа това. И а, а, обаче така е много интересно, тъй като потребителския кредит не, не поставя чак толкова големи рискове пред хората, пред потребителите и пред гражданите. Тъй като потребителските кредити са по-малки, с не чак толкова големи суми, обикновено за тях не се иска някакъв специален залог, докато при жилищното кредитиране става дума за доста по-сериозни суми особено с увеличението на цените на имуществото преди кризата. Сега те малко паднаха, но продължават да остават значително по-високи. За последните 10 години увеличението беше действително драстично. И обикновено гаранцията на кредита е ипотекирането на самото жилище, което означава, че а, а, при някаква извънредна ситуация човек не само става задължен с много пари към банката, но и рискува и да изгуби собственото си жилище в, в процеса. Затова аз ще подкрепя и смятам също така и да съответно да изготвя и такива изменения, които да покрият много нещата, от които, много от нещата, от които госпожа Тайн каза, от, по въпроса за фиксирането на лихвения процент и особено много за предсрочното погасяване на кредитите, тъй като а, а, тази практика да се таксува предсрочното погасяване, според мен е отвратителна по принцип банките имат навика да таксуват всякакви неща, които уж излизат извън техните правила, да налагат специални такси за това, което е просто ограбване на обикновения човек, който е отишъл и е взел кредит, независимо с каква цел даже примерно в, в потребителското кредитиране вече има, има забрана да се събират каквито и да е такси при предсрочно погасяване на кредита. В жилищното кредитиране това го няма и остава до голяма степен, степен от добрата воля на банката нали, да реши, че може да допусне определени клиенти да погасяват кредита без да им бъдат събирани такси за предсрочно погасяване, което пък е двоен стандарт от друга страна. И не е справедливо обикновения малкият човек, примерно който не разполага с кой знае какви възможности да бъде таксуван за предсрочно погасяване, а примерно някои VIP клиенти на банката, <laughs> които пък с по-големи възможности да не бъдат таксувани. То става пълен, пълен абсурд и ограбване на най-обикновените хора, средната класа и, и даже по-бедните слоя. А, също така аз а, подкрепям идеята да се създаде единен пазар, макар че това ще бъде изключително трудно и най-вероятно ще трябва да става крачка по крачка в областта на жилищното кредитиране, тъй като в момента има огромна разлика между лихвените нива между държавите членки. Значи напоследък, примерно в България почнаха да намаляват лихвите, но по жилищното кредитиране в пика на, на, на взимане на жилищни кредити беше някъде около 10% лихвата. Сравнена примерно с лихви от по 2-3% за каквито знам, че има в, в Германия, в Белгия, в областта на жилищното кредитиране специално. Това е просто абсурдна разлика, в пъти е разлика. И създаването на вътрешен пазар, според мен, ще помогне за създаването на, на конкуренция в тази област, тъй като аз имам мои познати от България, които поради именно този факт за в пъти разлика в лихвите, биха искали да вземат кредит от Белгийска банка, която им предлагат някъде около три пъти по-ниска лихва в сравнение с българската. Само, че процедурата е изключително трудна а, и на практика, на практика е невъзможна. Просто тези мои познати се отказаха от а, опита си след доста дълго и продължително мъчене да, да го направят, нали, да вземат кредит от Белгийска банка най-накрая се отказаха, защото се оказа почти невъзможно. И т.е. в момента има една бариера на предоставянето на услугата жилищно кредитиране а, в рамките на общия пазар. И ако действително тази директива постигна успех да създаде някаква по-облегчена процедура за хората да търсят по-изгодни условия в други страни членки, това ще доведе автоматично до конкуренция между държавна конкуренция на банките – и до съответно там, където лихвите са прекомерно високи, като например в моята страна. Сигурен съм, че има и други страни членки от така източната част на Съюза, при които положението е подобно. Създаването на тази конкуренция ще доведе до нормализиране на а, нивата на, на, на лихви по жилищното кредитиране и аз твърдо стоя за това и също ще, ще търся начин това да залегне в бъдещата директива. Благодаря ви много. Frau Kollegin Frau Thein und auch die anderen haben ja schon auf sehr frischende Art und Weise dieses Vorhaben zerpflügt. Daher denke ich mir,